продължим е, с заседанието на АФЕТ, но също времено да приветствам и е, участите в е, е съвместното е, е, заседание на няколкото комисии, като е, въведа точката за представяне на кандидатите за Сахаров, наградата Сахаров 18-та година. Ние е, всъщност е, почитаме всички бой, борци за правата на човека по цял свят, които, чието дела са вдъхновени за всички нас. Това е началото на процедурата за подбор на награди за 18-та година. Нашите комисия ще гласува за кандидатите на 9 октомври. Имаме кратък списък от трима е, кандидати. Трябва да направим е, кратък списък от трима кандидати, от, е, които ще се одобрят от председателски съвет и след това ще бъдат гласувани в Страсбург. Това е най-видимата част от работата парламента по насърчаване правата и борба за правата на човека. Не единственият, разбира се. Ние е, отчитаме в случай споразумение за е, е, споразумение с... Смятаме, че споразумение за сътрудничество с и асоциирани с, държави, с други държави трябва всички да включват клаузи, свързани с правата на човека, защото това изискване наистина е важно всички е, региони и страни заслужават нашето внимание и ангажираност. Преди да дам думата на Антонио Перзели, който е председател на групата за номинациите, е, да ви припомня, че крайният срок за представяне на кандидатури беше 13 септември. 8 е, допустими номинации са направени. Ще ги видите накратко описани в своите папки. А сега давам думата на колегата Панцери. Ehm, Благодаря, господин председател. Презентацията на кандидатите, така както са в е, азбучен ред, е, може след това да получите някои подробности от е, ще започнем с представянето на кандидатите. Ще помоля всички колеги да спазват много точно времето за изказване, максимум 5 минути за представяне на вашата кандидатура, на вашия кандидат. Имаме 8 кандидати, така че след това ще има кратко, кратко обмен на мнение, 10 минути, за да свършиме в 13 часа. Благодаря ви за това. Така че веднага може да започнем. Първият кандидат е Африфорум, номиниран от групата НФ Давам думата на Валя Бургеци. Благодаря, господин председател. Представяме като кандидат една неправителствена група, наречена Африфорум, която защитава правата в Африка на мълцинствата, по-специално правата на земеделските стопани. Африфорум информира по този проблем за нападението срещу земеделските стопани, ферми, без компенсация. Такава политика, която правителството развива в Южна Африка, заплашва не само земеделските стопани, но всичките по принцип, не само конкретни независимо от техната етническа принадлежност, което е много важно, затова е престъпност е, и се създава един политически климат, е, който местните политици се опитват, е, всъщност предизвикват тази, това насилие срещу земеделските стопани. Непредъсната организация е създадена през 2007 година с целта да запазва, да защитава правата на младсинствата и функционира по международните принципи за защита на младсинствата, но най-вече се занимава с земеделските стопани, като общност, която живее и работи в Южна Африка от много десетилетия. Може, всеки може да се присъедини към тази организация и приема съответните правила на организацията, които са, може да видите, онлайн. Организацията е активна в различни сфери, местни правителства, околна среда, култура, образование, културно наследство и така нататък. Африфорум всъщност иска да представя проблема на световен мащаб, на проблема с нападенията срещу земеделските стопани и ферми и липса на компенсации. Това е една политика, която е заплаха за правата на собствеността и сигурността на хранителната верига. Не само заплашва земеделските стопани в конкретни ферми, но и общо на всичките земеделски стопани, което е местните политически сили, които се представляват от лидер като Илюс Манема, който е председател на местната трета партийна група, който насърчава тази, това насилие срещу земеделските стопани. Благодаря. Втория кандидат е Сеяран Атес от ЕКР, номиниран от ЕКР и други 40 депутати. Давам думата на Ван Лонден. Uh, Благодаря, господин председател. От името на Колега ни Хан Солов Хенкел съм тук и представлявам не само ЕКР, но и депутати от е, цял, целия парламент подкрепиха номинацията на госпожа Сейран Атеш. Тя е адвокат, юрист и правозащитник, активист, родена е в Турция но е, се е, заминала за Германия още като дете бори се за, е, срещу потисничеството е, на жени, е, което се изразява чрез насилствени, уредени бракове на деца, убийства за, чест, за, за пазване на честа, характерни за исляма. Това неизбежно е привлекло доста внимание и то враждебно внимание към е, не и действията и получила е много заплахи за е, смъртни заплахи. Е, е, е, в един случай лицето, което тя е, чието тя интереси тя е защитавала като адвокат е бил застрелян при едно нападение, тя е била, сина е бил е ранен в тази, това нападение, продължила е да получава заплахи за живота си, което наистина застрашава нейния живот и на семейството. От юни миналата година тя много дръско откри една Джемия е в Берлин, която се нарича Ибн Рашт Гете, която нетрадиционно дава възможност на мъже и, жена, мъже и жени да се молят заедно. Там тази, в тази джамия редовно се пълни, което, и така, което предизвика допълнително враждебно внимание към нея аз бях в Берлин по това време и е, лично мога да, да така потвърдя нейното смело поведение. Тя инициира и едно гражданско движение, край спред екстремизма, е, срещу религиозния екстремизъм в Европа. Целта е да се запълнят празноти в борбата с екстремизма и да се създаде, да се осигури ефективна защита на европейските граждани. Според нас, е, ако е, и бъде е, дадена наградата Сакров, това ще е много уместен акт заради свободата на изказа и свободата на религията, за които тя така смело се бори. Ето защо ви моля да, да подкрепите тази отлична номинация. Благодаря. Благодаря. Третия кандидат е Калзар, номиниран от групата АЛДЕ. Ще дам думата на колегата Шака. Uh, Благодаря ви, е, скъпи колеги. Искам да привлека вниманието ви към един изключителен човек и правозащитник, е, чието така е, кодово, за кодирно име Цезар, неговото е, действително име, е, се държи в тайна, защото това би е, го поставило, създало прекален риск за него. Той е, фотографира е, и всъщност е прекарал над 55 000 снимки, контрабандирал над 55 000 снимки, които документират е, тежки престъпления е, в Сирия, изнесъл Алгия извън страната. Е, тези фотографии се отнасят до 11 000 сирийци. Тук в Европейския парламент имаме една е, изложба на тези картини. Те говорят достатъчно сами по себе си, защото бруталните актове, които са отразени в тях, говорят много за това, което се случва в Сирия. Трябва да добавя, че по изключение, музея е, на Холокоста в САЩ е, е изложил е, някои от снимките на Цезар, които той е изнесъл от Сирия. Надявам се, че в даден момент неговите снимки, когато трябва да бъде поискана отговорност от виновниците за случващото се в Сирия, неговите снимки ще послужат като доказателствен материал наистина този обикновен сириец е, предприе, е, е, прояви изключителна смелост и дързост. И мисля, че той е уважаван от сирийци от всички страни на конфликта и от всички етнически групи кои, в Сирия. вчера Американския сенат прие един закон на негово име и мисля, че ще е уместно и за нас като европейци да, да го отличим за е, героичните му действия е, предвид на това, че той все още е, е застрашен живота му, тъй като режима на Асад ще продължи да, да действа. Е, сега ще ви представя един е, видеоматериал, е, където ще чуете думите на, на Цезар. И да ви кажа, че ви призовавам да гласувате за него, за наградата на 2018. Всяко човешко същество а, има запаси от търпение. Близо три години аз вземам тези, правя тези снимки на невинни хора, които биват убивани ежедневно. Всеки ден треперех от страх. Всяка сутрин се сбогувах с жена си, смятайки, че може би няма да се видим отново всъщност много болезнено беше за мен да правя снимки на всички тези, но ако има друг човек, който е рискувал живота си и живота на семейството, децата си и приятелите си, има много други такива, но но според мен, ако имаш е, е, и грам човечност, е, не би могъл да стоиш е, без, да, да, безучастно. Как го правехте? Е, нощем, е, когато свърших работа, изваждах, е, свалях всички снимки и документи от компютъра и ги поставях на флашка, на много малки флашки. Е, след това ги изнасях извън офиса. Имах приятел, който ги качваше на собствения си компютър. По този начин съхранявах снимките ежедневно. Това беше много опасно, защото трябваше да минавам през проверките на режима непрекъснато. бивах претърсван многократно. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Четвъртият кандидат е Ивана Джонсън, е, номинирана от е, двама колеги ще говорят по две минути. Уважаемия Касталдо и уважаемия Корал. Благодаря, господин председател. До последния дъх ще се боря. Това беше написано от Джонсън. Той е герой от Сан-Франциско, който за пръв път успя да сложи Монсантос на скамейката на обвиняемите. Това е опасно за живота на хората. И той го направи с риск за живота си и с риск да загуби своята чест. Това е, той самия е един мит и задачите, които петната, която имал, получил продуцентите си с този препарат, са били признак за рак на кръвните клетки. Не е необходимо да се обадим на Монсанто. Ще, те казаха, ще ви се обадим. Пък един ден неговия работодател отвори, видя, че две години той се бори с а, а, рака. Пит Джонсън, дори когато всичко беше загубил, изглежда се загубено, той продължи битката и беше доказано, че този гигант на химията се е опитал да народва документи, научни а, статии в полза на този препарат а, против а, плевели. През 40-те години също са правени усилия да се покаже, че, да се докаже, че тютюна не е вреден, но Джонсън не е капитулирал, не се е отказал, неговата съпруга е, се е трябвало да работи на две места, за да храни семейството си и да плаща съдебните разходи. Той не се е оплашил от жертвите, от страданията, той е проявил огромна храброст и Монсанто е бил осъден да плати 290 милиона евро и това беше всъщност едно начало за, в полза на всички, които са пострадали от а, такива компании. И той е един а, всъщност техен посланник и заслужава наградата. Di Джонсон, не е само Юен Джонсън не е само един а, обикновен градинар. Той е един от стоти, стотици болни от а, а, рак а, вследствие а, непочтената дейност на някои фирми. И той е платил с живота си за една да се бори срещу този раундъп на Монсанто. За първ път този химически гигант е бил изправен пред съда, като се е доказано, че химическите продукти, които той е предлага на пазара, водят до, до рак. И този сума от 290 милиона долара глоба е било прецедент. Монсанто е действал по непочтен начин, като десетки години е убеждава политиците и потребителите, като е затварял очите пред характеристиките на този продукт на базата на глифозат. Десетки години всъщност е имало много жертви. Благодарение на Джонсън всъщност вече никой не вярва на Монсанто предлагаме този, тази кандидатура за сах, наградата Сахаро, защото не става дума само за борбата срещу, до смъртта срещу един горят на химията, но става дума за борбата на, на, на личностите срещу злоупотребите на мултинационалните компании. И сега имаме, е, ще дойдат още много дела. Не става дума за това, че един човек ще загине, но тези химични продукти се използват навсякъде по света. Те попадат в храната, в водата, в почвата и учените в Съединените щати са отбелязали отпадъци, следи от тези продукти дори и в дъжда признаването на риска и е, признаването на отговорността са много важни за опазването живота на хиляди е, граждани и е, храбростта на този човек заслужава заслужава тази награда от името на всички, които са жертви на такива мултинационални компании – и така ще бъде постигната повече справедливост. Благодаря. Това са 11 е, неправителствени организации, които работят в, в района на Средиземно море. Уважаемите Венециано и Милана. Венециано. Благодаря. Господин председател, социалистите имат честа да представят кандидатурата на НПО, които спасяват човешкия живот в Средиземноморието. Това са 11 организации, които от 2015 година са в морето непрекъснато, за да могат да спасят човешкия живот. Те представят всъщност най-хуманното лице на европейския отговор на миграцията. Това е най-реалният конкретен пример за това как се защитават правата на човека и международното право. Ключови елементи за наградата Сахаров. Същевременно много от тях се оказват жертва на нападки и дори съдебни процеси. Същевременно знаем, че Средиземноморския път си остава смъртоносен. Смятаме, че Европейският парламент, който представлява европейските граждани, трябва да защитава и тези, които посвещават живота си на защитата на нашите ценности и принципи. Да се връчи наградата Сахаров на тези НПО означава, че в крайна сметка ние ще признаем, че нещо сме сбъркали и че трябва отново да повярваме в тази солидарна Европа. Тези, които рискуват живота си, за да защитят човешкото достоинство, трябва да бъдат награждавани, а не порицавани. В това вярват и повечето граждани. Ето защо ви призовавам да подкрепите тази кандидатура. Кандидатурата на НПО, които спасяват живота в Средиземноморието. За мен също е чест да представя кандидатурата за 2018 година от името на Зелените. Това са тези 11 НПО, които спасяват хората в морето. Защото когато те изпаднат в нужда близо до Либийския бряг, това са първите, които им помагат. Доброволци, лекари на корабите, всички те които спасяват човешкия живот, спасяват и достоинството на Европа, защото е срамота. Ето вижте тази спасителна жилетка. На него пише този пояс не може да спаси човешкия живот и не бива да се поставя на деца, но ние го намерихме близо до Либийския бряг, което показва, че такъв спасителен пояс е просто опасен. Екипажите на тези кораби на НПО наистина защитават ценности като достоинството и свободата. Но техните дейности се оказват обект на наказателно преследване. Те са криминализирани. Ето корабът Аквариус пак има проблеми с държавите членки – ние разбираме, че има много достойни кандидати за тази награда, но би трябвало тя да се връчи за първи пъти на европейски НПО, които помагат при тази трагедия, защото ние трябва да запазим своята хуманност, своята съпричастност тези НПО спасяват живота. Тази спасителна жилетка тук няма да го направи. Нека да могат да продължат работата си. Благодаря. И сега да преминем към шестата кандидатура, номинирана от ЕНАП. Ще започнем с едно кратко видео и след това ще бъде представена кандидатурата. Thank you much, Mr. Chairman. I'm proud to present. Благодаря, господин председател. От името на Европейската народна партия и нейната група в парламента с чест представям кандидатурата за наградата Сахаров на господин Олег Сенцов. Решихме да го подкрепим, защото неговия мирен протест срещу руската окупация на Крим – според нас представлява наистина борба за свободата на мисълта. Той е роден 76-та година, бил е филмов режисьор в Крим, сега е осъден на 20 години затвор в Сибир. Той е познат със своето творчество, различни документални филми. Винаги е бил против руската окупация на Крим. Именно руски съд го осъди на 20 години, като обвиненията бяха за подготвяне на терористични атентати срещу Русия. но разбира се, при този процес не бяха спазени и най-елементарни изисквания за съдебна процедура. От 10 май 2014 година Сенцов започна гладна стачка. Защото обвиненията срещу него са политически мотивирани – той реши да отправи този радикален призив, за да може да бъде чут гласът му и да се зачетат ценностите на демокрацията и честа. Той се бори с грубата сила и измамата. Днес е 127-я ден на главната стачка на Сенцов. Той е в много нестабилно състояние. Животът му е в опасност. Ако го подкрепим, ние всъщност защитаваме собствените си убеждения за това колко е важна демокрацията и свободата на мисълта. Свободата на мисълта е кошмара на всички диктатори и авторитарни режими. Това е всъщност често и единствения инструмент срещу тях. Не можем да позволим на свободата и надеждата да угаснат. Две и 18 година ще бъде годината на първи. Благодаря за тази презентация. Мери Вагнер, е номинирана от 42 депутати. Най-напред ще видим едно кратко видео. И след това, уважаеми Юрик. Благодаря, господин председател. От името на депутати от различни групи и независими депутати. Имам щастието и честа да представя кандидатурата на Мери Вагнер. Тя е канатка защитник на права, правото на живот, на децата, които са неродени. Нейните възражения са напълно миролюбиви, защото тя не напада никой. Тя е осъдена на затвор – Тя поема на собствените си а, рамена и на тежестта на, на, на законодателни пропуски, правото на свобода и правото на свобода на изказа. Тя защитава принципа, който, беше в, който е в сила във всички страни, които в наши, нашата общност – всички страни, които са подписали договор от Рим. Принципи, които са били явни за Конрад Аденауер, за Шуман. Аз предлагам да изслушаме собственото нейното изказване. from across the Atlantic. My name is Mary. Искам да ви поздравя от отвъд Атлантика. Аз съм Мери Вагнер. Нека кажа, че съм канадка от ирландско потекло. Откакто се помня, винаги съм защитавала малките деца и неродените, така че те да не бъдат убивани, докато са още в отробата на майка си. През последните 7 години трябва да кажа, че прекарах почти 5 от тях в затвора заради моята мирна намеса в защита на майките и техните деца. И това децата да не бъдат убивани. Непрекъснато ме обвиняват за това, че се намесвам противозаконно че не се съобразявам с наложената заповед за непопадане в определен обхват около заведенията за аборти. но аз вярвам, че трябва да се боря за правата на човека. Аз вярвам и в думите на Исус, който е казал, каквото и да направите на най-малкия ми брат, правите го на мен. Каквото не направите за най-малкия брат, не правите за мен. Аз съм гласа на стотици жени, които са страдали заради абортите. Абортът не помага на жената. Когато жената извърши аборт, тя изпраща своето дете при палачите. Това е всъщност огромно поражение защото така жената става майка на починало дете. Тя всъщност изпраща посланието, че нейното дете не си е струвало да бъде обект на нейните усилия. Проблемът тук е не детето. Проблемът са обстоятелствата, враждебността към бъдещия живот – липсата на готовност да му се направи място. Не бива майката да се противопоставя на детето. Не бива да бъде погубван човешкия живот. Всеки живот е свещен. Ние не можем да решаваме кой живот да бъде запазен. Най-уязвимите са най-застрашени. Никой не е в безопасност. Забраняват се коментари просто така. Последният кандидат Насер Жесаби, който е номиниран от ГУЕ и от други колеги и от други 39 депутата. Ще дам думата на Мари Кристин Вържат да представи кандидатурата. Благодаря, господин председател. Марокко е една хубава и голяма страна с много интересна история, най-вече от гледна точка на правата на човешките права. Царят беше обещал една модерна и демократична държава. През 2011 година беше приятелна Конституция след възражение на младеща, но тя беше въведена доста късно, закъсня, реформите не се изразяват в економически и социален план, както каза економически и социален комитет на Марокко в един доклад, публикуван в, от марокканската преса. Бедността, заработицата сред младите, всичко това е подчертано и се обяснява и това обяснява непрекъснатите протести, социални възражения. През октомври 2016 година в избухнаха протести и ужасната смърт на младия рибар, който е търсил в буклуците да прибере своята стока, която е загубен, доведе до гнева на всички много по време на френската и испанската окупация през 50-те години имаше е, е, борба срещу тези е, срещу централната власт, която не осигурява елементарна инфраструктура в също и в извън градовете голяма част от населението не е свързано с питейна вода. И беше започнал план за развитие, който за 4 години трябваше да изведе Риф от своята изолация, но не се прилага днес. След смъртта на Мусин Фикри, мирните манифестации, хората са носили свещи и рози. Тези манифестации се засилиха американските власти оговориха с репресия, насилие срещу манифестиращите, стотици арестувани, десетки а, а, пострадали. Е, много съдебни процеси бяха започнати масово, без да щадат никой, дори журналисти от чужбина, които бяха се явили, за да отразят събитията. с много обвинения в тероризъм и сепаратизъм, докато манифестантите искаха всъщност болници, университети, пътища, справедли... социална справедливост. Е, международните и национални неправителствени организации изготвиха е, ужасни е, доклади за мъчения, за насилие в затворите, независимо, че Марокко е подписало през 2013 година Международната конвенция против насилието и между пострадалите беше и за Ви, чиято кандидатура представяме днес. Той е на 39 години. Откакто е напуснал училището, той няма работа или работи от време на време и като много млади се е записал в РИФ, които той много бързо се е превърнал в израз на желанията на младите. Той е бил измъчван, сложен, затворен в изолация и неговите близки се притесняват за живота му и здравето му. Това е един символ, който ние искаме да поддържаме. Това е едно послание към американските власти, за да покажем, че репресията не води до нищо, напротив. И затова хиляди привърженици на Риф манифестират в Испания, включително и младите активисти от Ирак, които са освободени от е, крали, които са е, потърсили убежище в Испания. И е, то нямаме право, ние нямаме право да мълчим, напротив, трябва да помогнем на марокканското социално движение, за да се бъде признато в всички градове. Трябва да помогнем на Марокко да отговори на социалните искания на населението си и да забрави черните страници на историята си. В една страна като Марокко не трябва да има политически затворници, не трябва да има измъчвания и затова аз ви моля да гласувате за символичната кандидатура на Сеза Зафи. Мерси, грация, Мари Кристин. Благодаря, Мариси Кристин. И така, е, представихме всички кандидати. Имаме 10 минути време за проведем дискусия. Някои депутати поискаха думата и по максимум една минута на депутат. Кати Пири. Благодаря, господин председател. Аз е, горещо подкрепям е, номинирането на, на Серзев Сафи. Изключителен човек е той, който е, се бори за социална справедливост в Марокко. Мирно протестира от месеци срещу корупцията и безработицата и за нормално здравеопазване и образование. Реакцията на властите беше репре, репресии. Близо 800 активисти, включително 41 непълнолетни, бяха хвърлени в затвора и някои от е, е затворниците получиха близо 20 години затвор. Е, е за за диаспората, която живее в Европа, ние не разбравяме за политическите затворници. Това ще е сигнал към марокканското правителство, че ние ще продължим да се борим срещу тази несправедливост до освобождаването на последния политически затворник. И накрая моето уважение към е, родителите на, е, на Серсев Сафи, които е, са дошли до Брюксел днес, седат на последния ред там, за да благодарят не само на Гуе, но и 43-мата отделни членове, които са се подписали под номинацията на техния син. Благодаря ви много. Благодаря, Миранда. Благодаря, господин председател. Ние припомняме, че позицията на Европейския парламент е, че аборта е... Нашата позиция е известна. Затова ние осъждаме. Е, ужасно да чуваме някои неща в е, този парламент. Осъждаме поставяне под, е, под въпрос на нашите основни права и съжаляваме наистина, кандидатурата на Мари Вагнер, считаме, че това е една манипулация, за да с екстремистски идеологични причини и срам за а, вече номинираните лауреати. Онореволе Ван Орден. Ван Орден има думата. Благодаря, господин председател. Само да почетая, че кандидата на екаре госпожа Атеш, е, която се бори за свобода на словото в Берлин и която възприема различен подход към исляма. Само да, да припомня целите на тази награда е, – има известна развитие в последните години, но първоначалната е, цел на тази награда и първата е, цел на тази награда днес е свободата на изказа. Свобода на изказа. Ако погледнете е, устава за учредяване на тази награда, ще видите, че това е основният смисъл на тази награда и бих искал да не забравяме това, когато е, преценяваме кандидатите. Редица кандидати наистина е, заслужават нашето внимание, но това е основното съображение. Свобода на изказа. Благодаря, уважаеми Юрик. Ja nie będę negatywnie komentował żadnej kandydatury, dlatego że... Е, Няма да го се изкаже отрицателно за който и да е кандидат, тъй като е, връчването на тази награда е възможност да бъдат е, е, отличени дела, свързани с различни видове дейност. Но връщайки се към последния коментар, Мери Вагнер наистина е, приема е, не, е, несправедливата присъда, която е наложена, защото тя настоява и държи на ценностите, които, върху които основа, част от които са основани и договорите от Рим правото на живот е залегнало е, в конституцията някои е, много държави. И многократно сме чували в, този, е, в тази зала, че Европейски съюз е неутрален по този въпрос. Но, за съжаление, Канада не е неутрална. Тя преследва Мери Вагнер и ние би трябвало да проявим солидарност към нея. Всеки има право на това. Аз мисля, че това, което характеризира нашето управление на наградата Захаров, това е уважението към кандидатите и кандидатките от всички политически партии. Винаги става дума за личности или организации, които са важни, които не виждаме или не виждаме достатъчно. Хора, които работят в невъзможни ситуации, така че може да сме съгласни или не с някои кандидати или кандидатури. Винаги сме се съобразявали. Проблемът е, че това е кандидатура, която предполага пряка агресия, почти обида за ценностите, които ние защитаваме в Европейския съюз. Така че е нормално, че много от нас протестират. Аз обаче призовавам да запазим уважение помежду си, защото кандидатите го заслужават и не бива да се използват за политически цели нещо толкова сериозно, като посягането на половите права на жените. Само две изречения. Всички сме чели учредителния е, акт, е, а, устава за учредяване на градата. Това е право на всяка политическа група да предлага свои кандидати. Но се казва, че това е награда Сахаров, е, е за свобода на мисълта и на, на, на изказа. Може би може да се тълкува по-свободно какво значи свобода на мисленето. Но когато обсъждаме кандидатите, бих искал да да наблягаме на положителните страни на всеки кандидат. Не мисля, че е уместна тук негативна кампания. Може би по-скоро трябва да се е, съсредоточим върху положителните неща, които е, всъщност ще доведат е, до победа в този е, конкурент, в този, това състезание. Колег да вържия. Най-напред искам да се присъединя към думите на колегата Венециано, но не съм сигурен дали всички са чели е, устава на, на града Захаров. дава се този, този, тази награда за свободата на израз, Става дума да бъдат възнаградени хората в защита на, на правата на човека, основните права и най-вече правото на, на, на, на свободата на словото и това може да се изразява по, по мирен начин и когато това бъде репресирано, мисля, че някои от предложенията са в тази посока, възстановяването на демокрацията и спазването на правовата държава. Мисля, че всичките кандидатури трябва да бъдат разгледани. Не, е, не става дума само за свободата на израза, за е много по- широко като понятие в областта на защита на човешките права и трябва да го припомним на всички. Да бъде препрочетен на правилника и устава на е, наградата Захаров. Така, свършихме с а, изказванията. Присъединявам се към това, което казаха колегата и давам думата на заместник председателя на комисията за заключение. It's time to short uh, conclusion. Many Сега, многократно, господин Панцери, е, е, всъщност благодаря на всички е, членове, които представиха кандидатите си, тези, на тези, които участваха в дебата и на всички присъстващи тук, както и тези, които подкрепят един или друг от кандидатите. Благодаря и на преводачите и на всички сътрудници. Това не е лесна работа. Аз за първ път се председателствам заседание, на което се обсъждат наградите Сахаров. Много е интересна процедурата, която дава възможност е, на всички депутати да се запознаят с е, кандидатите, пък и с самата награда, която е, която е свобода, която е награда за свобода на, на мисълта, е, нещо, което често е, бива нарушавано в е, различни части на света. Преди да закрия заседанието, да ви припомня какъв е графика от тук нататък. Следващата стъпка от тази процедура ще бъде гласуването на тримата последни крайния списък на кандидати, тримата. Това ще стане на 9 октомври в Брюксел в, е, на съвместно заседание на Афети 9. Председателският съвет ще определи е, печеливсия лауреата всъщност и ще обяви резултата на 25 октомври в Страсбург. Победителят е, ще бъде поканен да, да е, обмени мисли с съвместно, е, депутатите на съвместно заседание на АФЕД е, 9 и 9 в, през декември в Страсбург, след което ще има официална церемония по връчване на наградата, която е насрочена за 12 декември, сряда в 12 часа в Страсбург. Сега закривам заседанието. Благодаря ви отново.